Good morning, colleagues. Uh, if you agree... Здравейте, колеги, ако не възразявате, да започнем работата с днешното заседание на комисията. Thank you very much as uh, being the first uh, meeting of... Благодаря ви, тъй като това е първото ни заседание тази година. Е, ви пожелавам честита нова година, изпълнена с успехи и радости. Една е, година с много задачи и предизвикателства. Е, работата на нашата комисия ще бъде натоварена. Надявам се да постигнем успех. Както обичайно, заседанието се предава на живо в интернет. Е, превод е осигурен на 22 езика на Европейския съюз. Е, е, решенията на координаторите от 4 декември са разпространени на 14 януари тази година. Трябва да одобрим протокола от заседанието на 4-5 декември миналата година. Не виждам възражения. Пристъпваме към електронния вод. Регламент по делегация на комисията за изменение и допълнение на регламент 347 от 2013 на парламента и на съвета относно е, списъка на Съюза на проекти от общ интерес. Е, е, и е внесена всъщност резолюция възражение срещу този акт. Това гласуваме за или против възражението като възражението е внесено от повече от 8 членове от не по-малко от две политически групи. Първо ще направим тест на системата, след това ще пристъпим към самото гласуване. Напомням само, че ако гласувате за, то гласувате против регламента на комисията. И обратното. Ако подкрепяте регламента на комисията, следва да отхвърлите, следва да гласувате против резолюцията възражение. Да започнем, да направим теста. Моля да гласувате. Е, за пръв път тази година. Ако всички са гласували, прекратете гласуването. It's good. So, everything fine? Така, системата функционира, всичко е наред и ако сте готови, моля да гласувате за или против реглам... а, резолюцията възражение срещу акта по делегация на комисията. Имате. А, можете да гласувате. Ако всички са гласували, Прекратете гласуването. И резултатът е се показа на екрана. Е, впрочем, сега. Да. 73-ма гласували, 17-ма за, 54-ма против, 2-ма въздържали се. Тоест, възражението се отхвърля и въпросният списък по акта по делегация се запазва. Сега пристъпваме към първия дебат. Днес колегите, които е, са се стекли в залата само за да гласуват, напускат залата, е, ще ви дам възможност. Две минути ще, ще изчакам всички, които са възпрепятствани да останат, да напуснат залата. Okay, colleagues, uh, let's start because we have... Uh... Колеги, да пристъпим. Имаме да проведем два важни дебата до обед. Шеста точка от дневния ред. Размяна на мнение без документ относно комплексен европейски подход uh, към съхранението на енергия. Нашата комисия взе решение да състави доклад по своя инициатива, посветен на тази тема. Включването в енергийните мрежи на все повече възобновяеми източници на електроенергия налага нови решения за съхранение на електроенергията. Ще представим първо проекто доклада, докладчикът ще го направи, след това ще разменим мнение с докладчиците в сянка и останалите, които проявяват интерес. 50 на минути имаме по тази точка от дневния ред. Веднага давам думата на нашата докладчица, госпожа Гамон. Моля колегите, които са в залата, да вече да, да вземат местата си и да пазят тишина докладчицата. Благодаря, господин председател. Тук имаме една обща цел, а именно въглеродно-неутралният Европейски съюз. За постигането на тази цел електрификацията ще трябва да се удвои. Ще се удвои търсенето на електроенергия по някои разчети е, ще трябва да бъде задоволено от възобновяеми енергоисточници, като страничните ефекти са свързани с необходимостта от по-голяма гъвкавост, по-големи колебания в системата и оттам необходимостта от възможности за е, съхранение на електроенергия. С оглед, впрочем, и на енергийната сигурност и сигурността на доставките. Имаме три важни приоритета. Климатична неутралност, енергиен преход към възобновяеми и енергийна сигурност. И в тази връзка се въвежда и четвъртата тема за съхранението. Съществено значение е да бъдат постигнати целите за декарбонизация общо на економиката и за изграждане на едни интелигентни енергийни мрежи. За съхранение вече са на лице редица технологии, но те трябва да бъдат разгледани не само от гледна точка на своята ефективност, а и от гледна точка на въглеродния си отпечатък. Тази причина е необходим един щателен, комплексен анализ. И трябва да разгледаме всяка възможна технология и да видим каква би могла да бъде ролята и за напред. Разглеждаме в доклада различните налични технологии, състоянието им на развитост, потенциала им. Мрежата е, е, ще може да разчита на тези възможности за е, съхранение, за повишаване на гъвкавостта си. Има различни данни за все още неосвоения потенциал на тези технологии. Трябва да се определят приоритети за освояването на този потенциал. And in order to find the much needed balance to conserve our environment, some researchers say that we should prioritize upgrading existing plants with а, има различни мнения сред експертите модернизация на съществуващите възможности, изграждане на нови обекти. Друга една тема, разбира се, обширна тема е за, за водорода. Има сериозни предимства тази технология, особено предвид сезонните колебания на, на производството и търсенето. Разбира се, Европейският съюз се нуждае от минимални стандарти в това отношение. Освен това, водородните технологии все още не са до край зрели. Батериите и акумулаторите, е, разбира се, е, имат съществена роля в съхранението на електроенергия, но производството на акумулатори е все още на практика изцяло извън Европейския съюз. А се характеризира и с сериозен въглероден отпечатък. Тук ще трябва да се имат предвид, между другото, и кръговия дизайн или кръговата технология, свързана с батериите, за освояването на веществата, на материалите, които са заложени в тях. Трябва да споменем още известието на комисията, посветено на, на Зеления пакт и на европейското производство на батерии и акумулатори. Трябва да видим особено в битовото потребление, е, огромният потенциал на акумулаторите за енергийна автономност на домакинствата. Централното отопление или централната топлофикация е една много интересна ниска, нисковъглеродна възможност за съхранение на електроенергия, може да говорим за топлинни помпи, за комбинирано производство, за освояване на остатъчна топлина от сградния фонд, от транспортните мрежи, метрото в това число. Трябва да видим ролята по-нататък на потребителите в всичко това. For example, flexibility storage in private households with batteries, electronic vehicles, smart grids. There are already some provisions. Вече е, е, в директивата за пазарите на електроенергия има някои разпореди в това отношение, но тя все още не е инкорпорирана и изпълнена до край. И накрая е, някои нормативни препятствия, които трябва да бъдат преодолявани. Нали, имаме двойно таксуване, двойно данъчно облагане дори в някои случаи е, във връзка с експлоатацията на, на съхраняващите мощности. Е, трябва да разгледам също така преразглеждането на, на регламента ТЕН-Е. Swiftly as well. The approval procedure of PCI... също така процедурата по утвърждаване на проекти от общ интерес трябва да бъде погледната още веднъж от тази гледна точка. Научните изследвания, и иноваторството е друг важен момент. Um, those are my current thoughts on um, this topic. That... Е това, колеги, са разсъжденията, които ме вълнуват по-настоящем. Е, с голям интерес очаквам, колеги, вашите съображения, за да ги взема предвид е, при изработването на окончателния вариант на доклада. Надявам се да проведем един ползотворен, интересен разговор. Много, много е важно Европейският парламент да подхване и предвижи напред тази тема отрано. Благодаря ви, госпожо Гамон, е, за споделените с нас ваши намерения по, по доклада, по една много важна тема, която е богата, много, странна, както стана ясно и от вашето изказване. Да видим сега докладчиците в сянка по политическите групи. До две минути ви моля на изказване. Започваме с ЕНП, госпожа Спираки. Благодаря, господин председател. Първо на мене все още не ми е ясен обхвата на този доклад. Опасявам се, че докладчицата не ни подаде адекватна информация. Темата е доста широка, да не кажа разпиляна. Е, и ние трябва дай накрая да, си да съсредоточим нещата, да, да, да фокусираме, да видим е, каква е целта ни. Е, очаквайки, че относителният дял на възобновяемите енергоисточници в структурата на европейското е, енергопотребление се очаква да расте. И разбира се, в това отношение съхраняването, съхран... Е, мощностите за съхраняване на енергия са съществен елемент от енергийната система за балансиране на, на товара, за децентрализиране на потреблението, за енергийна сигурност –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 е, на тях не може да се разчита за съхранението на големи обеми електроенергия. Е, докато от друга страна водородът може да представя метод за съхранение на електроенергията, тъй като се произвежда с излишна електроенергия много ефективно. В транспорта особено би могъл да допълни акумулаторните батерии. Фактически предизвикателствата не могат да бъдат решени само възоснова на електроенергия. Е, трябва да мислим и за природния газ. В край на краищата е, сигурността, е, устойчивостта и финансовата достъпност са не по-малко важни от въглеродната неутралност. Изменената директива за електроенергията, между другото, е, предвижда работа по съхранението на е, електроенергия. И, и това е брънката в веригата между природния газ и е, производството на електроенергия. И ние трябва да обсъдим е, дали да искаме от комисията да излезе с ново нормативно предложение – да предложи изменение и допълнение на регламента ТЕН-Е, между другото по сега действащия регламент, съхранението на електроенергия не отговаря на условията за финансиране –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 единствено електронно съобщение, за да започнем работа по проект. Благодаря. Господин Фугълсанг от Социалисти и Демократи. Е, радвам се, че начеваме този важен разговор. През последните години сме свидетели на, на забележително развитие на, на цената и себестойността на възобновяемата електроенергия, е, вятърните генератори, например – толкова по-добре, е, защото този е, подотрасъл трябва да се развива те първа с бързи темпове, предвид Парижкото споразумение, изменението на климата и прочие. Но, но темата на доклада, съхранението на възобновяемата електроенергия, е наистина сериозното технологично предизвикателство. Е, ние не може да си допуснем да разхищаваме е, топлинна енергия във въздуха, да се ползват все още неефективни е, осветителни тела и така нататък. Според мен има четири подхода, четири начина за съхранение на електроенергия. Първо са батериите, акумулаторните батерии, има рязък ръст на търсенето, впрочем, на акумулатори през последните години. На второ място електрохимично съхранение, тук става въпрос за е, производство на водород с излишната електроенергия и обратно. Нали, е, използването на въглерода като енергоносител. Е, топлофикацията е третия момент. И механичното съхранение е, чрез задвижване на механични апарати маховици, образно казано. И ние трябва да се възползваме от възможността да предложим стратегия за насочване на европейското финансиране. Докладчетата спомена регламента ТНЕ, аз съм напълно съгласен с нея – Хоризонт също споменава докладчицата. Е, е, всички тези технологии се нуждаят от допълнителна разработка и изследване, следователно трябва да бъдат финансирани тези работи и по Хоризонт. Очаквам с интерес по-нататъчната ни работа по доклада. Благодаря. Господин Нинисло, Нинисто, извинете, от името на Зелените. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за изложението Съхранението на енергия следва да се разглежда като съществен елемент от една напълно декарбонизирана енергийна система. И, и трябва да видим тук как съхранението на, на енергия да се, да, да се използва като катализатор в хода на този преход. Подходът трябва да бъде холистичен, интелигентен, всеобхватен. Не можем да се съсредоточаваме върху едно единствено технологично решение. Трябва да търсим най-висок економически ефект съобразно обстоятелствата. И значи е, е, съхранението на енергия е действително една от връзките, една от брънките е, в този процес. I think, конкретен аспект бих искал да спомена за топлофикацията и охлаждането като форма на съхранение на е, електроенергия. Е, централната топлофикация е, обещава да бъде изцяло декарбонизирана. В Хелзинки, например, имаме подземни хранилища за, за топлинна енергия и а, производителите на, на възобновяема електроенергия проявяват вече интерес към връзка а, с тези мощности. А, може да се разчита и на вятърната електроенергия за насочване към топлофикацията. В Дания, например, вече се работи по това. На първо място е ефективността. В, примерно от електричество към водород загубата е между 30 и 40%, в зависимост от технологичния вариант, който се използва. И че трябва да, да, да видим полезното, коефициента на, на полезно действие на всяка е, една от избраните технологии и прочие. Всеки случай очаквам с интерес по-нататъчната ни работа с докладчика. От името на ИД, госпожа Лимер. А, много е важно. Аз, аз приветствам това, че водим разговора по, по тази тема подхождаме задълбочено към нея. А, предвид казаното от колегите, ако говорим за съхранение и гъвкавост, според мен това е напълно погрешно. Е, е, електроенергията трябва да е на лице. Това няма нищо общо с гъвкавостта. Става дума за сигурност на доставките. Но сигурност на доставките не може да се осигури единствено от възобновяеми енергоисточници. При съхранението още повече на електроенергия винаги имаме форма на преобразуване с присъщите на технологията загуби. И тук имаме технологии, които все още не са готови за комерциализация. Ако бяха готови, ще да ги има вече в употреба. Е, казвате топлофикация в Хелзинки. За Хелзинки добре ли? Говорите за водни помпи. Е, но в Австрия, в Германия няма такива възможности. И аз се надявам да се отчете обстоятелството, че стремещите се към климатична неутралност трябва първо да осигурят, осигурят съхранението на електроенергия и след това да говорят за климатична неутралност, каквото и да значи това. И а, фактически парламентът тук, опасявам се, се опитва да направи втората крачка преди първата господин Краснодепски, наш заместник-председател и координатор от името на ЕКАРЕ. report uh, е, we all know that uh, achieving eu targets in this in uh, Climate Strategy depends largely on the progress in energy storage. Да, наистина, цялата енергийна стратегия, е успехът и ще зависи от напредъка нали, в областта на съхранението. Е, трябва да кажа, че документът, който ни се предлага е много, много добър, много целенасочен. И един от важните според мен аспекти, които заслужават внимание, е, е за акумулаторите. Но в тази връзка бих искал да ви напомня, че миналата година сметната палата на Европейския съюз предупрежда, предупреди, че е, Европейският съюз изостава и се намира едва на второ място в световен мащаб в производството на специално е, литиеви е, батерии и е много трудно да излезе в конкурентни позиции предвид високата себестойност и скъпите суровини и материали и чисто и просто ценовата конкуренция, особено на азиатските производители. А, нужно е в близко бъдеще да, да, да се постигне е, технологичен преврат в, е, отношение, в това отношение, е, ако Европа желая да излезе на е, водещи технологични позиции. На второ място следва да се преодолеят редица нормативни препятствия. Те все още са, са на лице. И в тази връзка възникват въпросите и за цената, за сигурността на доставките. Ако вземем е, акумулаторите, знаем, че е, е, Китай държи 50% от добива на литий и мед. И тази връзка трябва да подходим към въпроса за съхранението, не на последно място и по отношение на правилата за държавните помощи от 22 година нататък. Благодаря и не на последно място от името на Обединената левица, господин Георгиев. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на докладчицата за откровената и позиция и за проявената готовност да работим заедно по един много важен въпрос, който решаването на който евентуално би могло да принесе за преодоляването на климатичните промени. Ние горим. И онова, което не изгори, погива в наводнение. Така че се нуждаем неотложно от действия, от една всеобхватна стратегия, в това число за съхранение на произведената електроенергия, основана изцяло за напред на възобновяеми енергоисточници. Много се говори, сега обаче са необходими дела. Обещанията повече не вършат работа. Електроенергията е съществен ресурс и, и социално благо. В това отношение не може да не споменем енергийната бедност и а, необходимостта всички граждани да имат равноправен достъп е, както до електроенергия, така и до възможностите за нейното съхранение. В Европа инфраструктурата не е еднакво развита, следователно трябва вниманието да се насочи към най-слабо развитите територии от Европа. И, и още нещо в тази връзка, под формата на преходен, подчертавам, преходен енергоисточник, следва да насочи вниманието си и към втечнение природен газ, като преходен енергоисточник до възобновяемите енергоисточници. И аз съм готов да, да работя с колегите. Е, сигурен съм, че ще постигнем максимално добър резултат. Благодаря. Четири кратки изказвания от по една минута. Петима колеги желаят. След това за три минути ще дам думата на представителите на Европейската комисия и накрая на нашата докладчица за заключителни думи. Господин Пекарина има <clears throat> Thank you very much. Uh, two issues, uh, batteries and then uh, CCS. Battery... Благодаря. По отношение на акумулаторите, ние зависим от Китай, зависим и от суровини, идващи от Конго и от е, Китай. Конго произвежда 60% от кобалта, който е много важна суровина. Комисията разработи план за действие, който е първата стъпка, но имаме нужда от много е, нови различни дейности и се надявам, че комисията ще бъде много по-активна. Ние, смят, ние смятахме, че търговия, системата за търговия с емисии ще даде отговор на всички проблеми. Не, това, не се, оказа, това, това не се оказа, не се оправда. Тъй като с оглед на цената на тон емисии, смятам, че е възможно да се изгради технология за съхранение на енергия. И когато разработваме програмите по Хоризонт, трябва да предвидим средства за тази технология. Защото в дългосрочен план се надявам, че няма да имаме нужда от технология за улавяне и съхранение на въглерод, но в следващите 20-30 години ще зависим от тази технология. Надявам се, че ще има нови инициативи, нови идеи, които да представим на Европейската комисия и тя да предприеме съответните действия. Госпожа Компула на It sounds to become a good uh, any report, uh, Докладът е по собствена инициатива. Съдържанието му е много широко, но е хубаво, че започнахме а, да, да го ограничаваме. Нямаме нужда от екосистема, в Европа. Ние използваме ефтини материали от Конго. Има, трябва да създадем своя екосистема, която да е устойчива и която да обхваща целият цикъл. И също така рециклираните материали да се превърнат в източник на суровина. Докладът всъщност ще бъде катализатор за преразглеждане на доклада ТЕН-И. все още има нужда от научни изследвания не само за акумулаторите, но и за материали. Ние винаги сме смятали, че най-доброто решение е загряването на вода. но е, това не е така. Има и, и други технологии. Господин Бюхнер. Благодаря ви. Ще се съсредоточа върху големите е, складови капацитети, за които е, би трябвало да покриват нуждите на големите предприятия в промишлеността и електромрежите. Обикновено се използва водорода като е, енергоносител. Е, при електролизата е, обаче има процес не само за производство на водород, а и за много други процеси става дума, електролитни процеси, така че да не се концентрираме единствено върху водорода при е, складирането, е, протичането на тока и след това е, обратното събиране на електроенергия и складирането и в водно-електрическите централи, става дума за обикновенно комбинирани методи, както и в стоманодобива. Там се използва също комбиниран метод с водород. Така че трябва да мислим не само за един сектор, а хоризонтално, така че да обхванем всички сектори. Благодаря, господин Гунар. Следващият е господин Кухот от социалистите. Ще продължа на полски. Много е важно да чуем гласовете на гражданите. В е, Силезия няма традиция за, е, соци... за обществени консултации. Аз се надявам, че финансираните проекти в рамките на Зеления пакт е, ще предвиждат и публични консултации, за да чуем мнението на гражданите, които се вълнуват от възможността за осигуряване на чист въздух. Сега ще го кажа на румънски. Много е важно това, че говорим за съхранение на енергия, тъй като до сега на тази тема се гледаше като на табу. Имаме нужда от адекватна технология за съхранение. И без съхранението е много трудно да се решават въпросите, проистичащи от Зеленият пакт. Водородната технология съществува отдавна и технологията, технологията на съхранение трябва да се е, усъвършенства, да се разработят альтернативи, които да се разработят е, в голям мащаб. Има нужда от е, оператори, които да се занимават с съхранението. И Хоризонт Европа трябва да инвестира в тези модерни технологии, които да намерят решение в областта на съхранението. Да, има електрически батерии, но това не е единственото решение. Говори се и за водород. В контекста на новия зелен пакт водорода ще бъде много важен източник, само че има и други технологии, които не присъстват, защото са много скъпи. Господин Елер е следващия. Някои неща бяха казани вече във връзка с технологиите. Според мен проблемът и трудността при този доклад е, че не става дума за изброяване на различните технологии за складиране. Става дума за економическите предимства на технологиите. Е, ние знаем е, кои са основните промишлени е, технологии, знаем каква е стратегията ни в това отношение и също времено виждаме, че в държавите членки се говори и с удоволствие понякога за технологии, но когато става дума за складиране и за капацитети за съоръжение за складиране, виждаме по-скоро едно движение в обратна посока. Не, е, ще трябва да е, разгледаме и двата аспекта, които според мен са еднакво важни. От една страна е промишлената концепция, като политическа концепция, и е, за тази концепция ще трябва да спечелим естествено и промишлените предприятия, е, когато става дума за водород е, в промишлеността. Най-вече може да се мисли за него, но и когато говорим за е, Транспортният сектор като пазар на водород също ще трябва да се мисли, защото промишлеността ще произвежда, да кажем, водорода, а транспорта ще го използва като за задвижване. Знае, че има много съпротива срещу складирането на електроенергия в държавите членки но о, трябва да внимаваме, защото ако не предприемем е, съответните мерки, на е, реалността ще ни накаже. Господин Касарес е последният. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да кажа, че докладчикът и представителят на социалистите и демократите го казаха ясно. Ако искаме економиката да бъде въглеродно неутрална, трябва да използваме целият потенциал. Първо, имаме нужда от междусистемни връзки аз съм от Галиция, където има много вятър и дъжд, но има други части в Испания, където има много слънце, така че трябва да има връзки. Съхранението е също много важно. И призовавам тази комисия да обсъди и да огледа внимателно постигнатото по отношение на слънчевата енергия. Цените спаднаха, но заедно с това трябва да проявим солидарност с индустрията. Има нужда от подкрепа, за да могат да се реализират тези технологии, но също така индустрията трябва да, да е тази, която а, да осъществява а, този, това производство. Благодаря, господин председател. Електроенергията не е трудно се, съхра, се складира и няма достатъчно зрели технологии, т.е. има нужда от новаторство, от проучване на всички възможности и това може да стане само в, в рамките на европейско взаимо... сътрудничество и взаимодействие. Европейският е, алианс за акумулатори е един пример. Разработват се акумулатори, които не използват кобалт, но комисията скоро ще обяви създаването на нов алианс, Европейски алианс за водорода. И това е тема, по която страните трябва да работят заедно. Комисията организира специална проява, но миналата седмица ние бяхме в Страсбург. Сега, има, говори се за съхранение на електроенергията в космоса. Звучи малко глупаво, Всъщност това предлагат китайците. И може да се произвежда електроенергия в космоса. Центровете за данни изразходват електроенергия, изразходват толкова енергия, колкото се изразходва в авиацията и тези центрове могат да се захранват от електроенергия, произведена от слънчеви панели в космоса. Да, ще продължим дебата, но сега преминаваме към Европейската комисия. Тук е Стефан Мозер, ръководител на отдел сигурност на доставките. Три минути. Благодаря, господин Бушой. Госпожи и господа, радвам се, че съм тук от името на комисията. Приветстваме доклада за съхранение на енергията. Въпросите са какво трябва да предприемем от тук нататък, какво да, какви стъпки да предприемем. Ясно е, че много е направено, но предстои още много. Ние трябва да повишим нивото на амбицията и съхранението на енергията е важен инструмент за гарантиране на сигурността на доставките, както беше споменато от мнозина от вас. Ние трябва да работим с пазара на пазарна основа, но пазара ще има нужда от подкрепа и тази подкрепа трябва да е под формата на добра нормативна база на европейско и национално ниво. Държавите членки и играят много важна роля в националните планове за енергетика и климата, за да подобрят е, показателите си по съхранение. Спецификата в различните държави членки е различна. В различните страни има различни силни и слаби страни от гледна точка на географски особености, и на личност на ресурси, държавите членки трябва да поемат своята отговорност. Също така има нужда и от национална подкрепа. Европейската подкрепа идва от Хоризонт Европа, а, Хоризонт 2020 за инфраструктурни проекти и ще трябва да се подсилят правилата за държавна помощ. Имаме нужда от подход, който да е технологично неутрален. Не е възможно, както казаха някои от вас, да се посочат някои технологии като най-печеливши, трябва да се премахнат пречките, така че всички участници на пазара да могат да да вървят напред и да изберат най-доброто решение за, с оглед на потребностите. Както споменах, има нужда от добро сътрудничество в Европа. Трябва да а, споделяме ресурсите, да работим по оценка на адекватността, за да гарантираме сигурност на доставките. Е, и тук трябва да се интегрира съхранението за да се гарантира общата сигурност на системата, заедно с преминаване към пълна декарбонизация на енергийната система. Искам да ви благодаря. Комисията провежда проучване с консултанти. Целта е да излезем с препоръки и да ги интегрираме в стратегията за интелигентна интеграция на секторите. Ще представим тази стратегия в страната, в страната на март. И сега думата има докладчика за отговор е, и за формулиране на заключение. Благодаря на господин председател, благодаря на колегите за предложенията и участието. Благодаря на господин Мозър за коментарите. Надявам се, че можем да включим резултатите от проучването в доклада, тъй като е много важно да се включи един обзор, преглед на всички възможности и капацитета за съхранение. Сега ще отговоря на немски. А, има различни технологии. Съгласна съм с вас, господин Елер. Но ще трябва да потърсим тези, които действително са е, способни да се наложат на пазара. Вие споменахте някои от тях. За някои неща съм съгласна с вас. В Австрия също е много трудно е, да се справяме с протестите, особено когато става дума за работещите е, в големите предприятия, но гражданите трябва да бъдат е, по някакъв начин спечелени за нашите идеи. Има и, и държави в Европа, където, е, да кажем, за големите проекти могат да се спечелят много гласове от населението, които ги подкрепят. Трябва да се работи заедно с населението и да се покажат връзките, взаимозависимостите, да се покаже, че един, една промяна в сферата на енергетиката естествено може да бъде от полза за всички нас. Хубаво би било да работим естествено по този начин и да използваме всички възможности, за да покажем колко големи могат да са ползите и как може човек да се възползва от всички тези предимства. Естествено, така бихме могли е, да свържем нещата и с нашите екологични цели в Алпите, които са толкова красиви и бихме искали да ги запазим да запазим флората и фауната там. Хубаво е да се подготвим добре, да по... направим една справка на всички технологии, които съществуват към момента. Междувременно се спомена, да, има различни предпоставки в държавите членки и затова ще трябва, може би в някои случаи, подхода да бъде малко по-нюансиран но при всички положения ще трябва да намерим място за технологиите в енергийната стратегия. Ще се радвам, естествено. Да, и на колегата, който говори за водорода, мога да кажа, че съм напълно съгласна с него. Радвам се, че той спомена колко важен е водорода. И значението на сектора, не само промишления, но и на транспортния, също е изключително важно. Радвам се, че подчертахте това. И сега, за да приключа с изказването на немски, ще се обърна и към колегата Лима. Да, естествено трябва да свържим нещата с реакцията на населението. Носим голяма отговорност, но нали в крайна сметка енергийното складиране е свързано и с сигурността и безопасността на гражданите. Има много, много сфери, в които става дума за липса на енергийна ефективност, не само в някои по-малки страни, но и в Германия. И сега отново на английски. My colleague... Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка на много компетентните асистенти, представители на секретарията. Благодаря ви за участието в разработването на доклада. И е много важно като парламента да излезем с общ подход. И това е много важен допълнителен елемент към енергийния преход. Не искам да говоря повече, за да не отнемам време, но първата, първия диалог е много конструктивен и се надявам, че ще продължим да работим в този дух. Благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. Разбира се, разговорите ще продължат. Днес беше първата размяна на мнение. Сега от съхранението на енергия преминаваме към космоса. И сега ще поканим Карлос Дедоридес, изпълнителен директор на Агенцията за глобални навигационни спътникови системи. Желанието ни беше да поканим и двете агенции, но господин Вионер, който е генерален директор на Европейската космическа агенция, за съжаление не може да присъства, но се договорихме, че ще го поканим на една от следващите ни срещи, февруари или март – но днес ще поговорим с господин Доридес и тъй като ще разговаряме само с една агенция, нека разговора да не продължи повече от един час, тъй като в 1.30 ще се срещнем с госпожа Вестагер. Моля колегите, които напуска залата, да го направят тихо. Господин Дес Доридес от глобал... ще представи дейностите на Агенцията за глобални навигационни спътникови системи. Преди това обаче искам да кажа, че конкретният въпрос за спирането на работата на Галилео не е въпрос, който ще бъде обсъден днес, тъй като той е свързан с правила за сигурност. Въпросът ще бъде разгледан отделно на по-късен етап, по всяка вероятност на 18 февруари. И сега, господин Доридес, ако можете да ни представите дейностите, предизвикателствата, основните елементи на дискусията и след това ще помоля координаторите, техните заместници и всички останали колеги да вземат думата. И господин Салини, разбира се, и накрая господин Доридес ще отговори, ако имаме време, разбира се, ако присъства Европейската комисия и изра... има желание да се изкаже, ще им дам думата след колегите. И така, сега веднага се обръщам към господин Дедоридес с благодарност за присъствието и ще го помоля да представи дейностите на агенцията, която ръководи господин Дедоридес. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички присъстващи. Благодаря за поканата и за възможността да говоря пред вас във връзка с космическата програма на Европейския съюз и Европейската спътникова система. Ще се спра е, първо на всичко, на което сме направили и постигнали в рамките на нашата агенция. След това е, ще видим е, какъв е, ще бъде резултата от регламента, който ще започне да действа за новата агенция, както за спътниковата система, така и за космическото пространство и какво можем да очакваме в бъдеще. И така, първо нека да видим е, как изглеждат нещата с е, GSA. Е, имаме вече повече щатни сътрудници, отколкото преди в началото. Те, повечето от тях се намират в Прага, в Париж, в Мадрид, в Нидерландия. Оперативен офис имаме и в Тулуза. Двата оперативни центъра се занимават конкретно с сигурността, наблюдаването на системата тези е, центрове всъщност се занимават с е, е, специалисти в там работят специалисти. Ние предлагаме услуги за ЕГНОС. ЕГНОС е регионална система. когато говорим за регионална система, имаме предвид Европа и е, най-вече за GPS за гражданската авиация. И освен това, е, ние отговаряме също и за Галилео. От 1 януари 2017 година е, ние поехме като агенция вече отговорността за Галилей. И мога да ви кажа какъв е резултата от така, прехвърлянето на Галилей към агенцията. От Егнус от април 2011 година поехме Егнус. Вече 9 години изминаха от тогава. И разполагаме с повече от 50% от разли инструментариума на равни, различни равнища във връзка с ЕГНОС. Airbus, Boeing, е, например, предлагат е, новите е, модели на Airbus с помощта на Егнос и Галилео. Така че гражданската авиация в цяла Европа всъщност се възползва от тази технология. Е, прекъсвания вече почти няма, е, е, откакто се използват тези системи в радарната система. Галилео. Предлагането на услуги по линията на Галилео показва, че ние вече сме постигнали едно разширяване на приложимостта. Най-вече обхващаме повече от 1 милион мобилни продукти, най-вече GSM-и. И предлагаме тези услуги по линия на Галилей в телекомуникациите. Какво е забележителното? Е, добре, е, добър е дизайна и конструкцията на системата, добре е изградена тя. Може да кажем, че е, става дума за едно от върховите постижения на навигационните системи в света не става дума само за връзката с космическото пространство, не става дума и за, и за проучването на космическото пространство. Става дума и за конкретната приложимост, която се използва от от потребителите и това означава, че ние е, е, действително желаем да знаем повече за потребностите и да се съобразяваме и да отговаряме на очакванията на потребителите. Повече от един милион е, е, е, повече, при производителите на чипове за GSM и всъщност е, става дума е, за съвсем ясно предпочитана технология и именно спътниковата сателит, е, система, навигационна система Галилео се предпочита. Е, разбират се е, потребностите по този начин на потребителите, съответно се използват е, е тези технологични възможности, които ние предлагаме чрез услугите по Галилео. Е, в е, телекомуникациите и продуктите са на пазара. Най-доброто цифрено доказателство, което мога да представя, е следното. Е, агенцията всяка година издава един доклад със състоянието на пазара. Е, и това можете да намерите и на уебсайта на агенцията. Съвсем безплатно се предлага документа. След публикуването на този, първото публикуване на този доклад, получихме повече от 10 000 е, коментара е, като реакция, е, което означава, че хората следят развитието и разбират много добре ползата от тези услуги. И така, нека да поговорим сега за сигурността, е, за безопасността на хората, което е много важно за програмата. Не само защото сигнал е криптиран. Е, е, става дума за институции, включително и в областта на отбраната. Сигурността, безопасността се превръща в нещо изключително важно за всеки, е, за всяка търговска система. Толкова навля... навлезе тази технология и тази е, модерна техника в нашия живот, че ние всички в крайна сметка сме заинтересовани да има повече е, сигурност. 5% от е, европейските чие семи са свързани с навигационната спътникова система Галилео. От Имаме една програма, в която сме определили нашите цели, вече от една година са ясни по отношение на космическата ни програма най-вече и защо е толкова важно да подчертаем какви са целите на тази глобална космическа програма в рамките на на Европейската космическа агенция. Това вече е програма на Европейската космическа агенция, така както Коперник и други подобни програми. Европа ще се възползва от опита на тези агенции, включително и на Европейската космическа агенция, чрез програмата космическата и програма. Няколко думи за резултатите от пазарна гледна точка. Започвам с масовите продукти на пазара, смартфоните. Повече от 13 от най-големите марки, най-купуваните и най-желаните марки в света са а, съвместими с Галилео. 25 а, модела автомобили и то най-новите модели на определени е, компании са съвместими, е, оперативно съвместими с Галилей. Това е, мога да кажа по отношение на автомобилния транспорт и пазара. Бъдещето на автомобилния сектор показва, че автомобилостроителите е, се интересуват от всички тези нови характеристики и услуги, които предлага Галилео. Автоматично управляваните е, автомобили, т.е. без шофьори, е, също ще бъдат съвместими с Галилео. И още нещо в допълнение. В, по отношение на дроните, това е свързано и с Егнос, а, имаме а, е, 150 е, производители навсякъде по света, които използват а, е, услугите на Игнус и Галилей и са съвместими. За управление на активи също се използват Егнос или Галилей. Галилео и Егнос се използват също и при подаване на сигнали в автоматичните устройства, сигнални системи в ЖП транспорта. Един е, сектор, който е всъщност не чак толкова отворен за модерните технологии. Той е доста консервативен в това отношение. А в морския транспорт 20% е, от е, потребителите използват Галилео и Егнос а в Европа е, процентът е доста по-висок. Ето, е, спирам тук е, с иллюстрацията на разпространението на Галилео и Егнос. Благодаря много, господин Дес Доридес. Действително много полезна бе тази информация. Благодаря ви за това, че я иллюстрирахте съвсем конкретно с примери от практиката и цифри. И така започваме с координаторите. Първо господин Салини и след това всички останали колеги, естествено, които проявяват интерес към темата. Колегите от секретарията ще запишат заявките за изказване. Господин Салини, да, ще говори, не господин Ерлер. Господин Салини е докладчика е, по космическата програма. Да, благодаря ви. Благодаря, господин Десторидес, за това, че вие е, работите е, много добре заедно с директора на GSA. Е, това е прекрасно. Е, Изправени сме пред много предизвикателства. Точно в момента сме в разгара на дискусиите за бюджета и затова започвам с финансовите средства. Ще говорим за пари. САЩ реши да инвестира 22,6 милиарда е, за космическите си програми само за 2020 година. А ние имаме 16 милиарда за 7 години. Е, за това става дума. Без инвестиции не можем да говорим за космически програми и проучване на космоса е, в Европа. Е, Европейската космическа агенция е, разполага с немалко пари е, за е, следващите години. те бяха около 5 милиарда и нещо, но не е достатъчно пак. Естествено, трябва при всички положения да гарантираме с един добър бюджет и Галилео, и Коперник, или Главсатком, и други за да постигнем такъв добър е, резултат, ще трябва да говорим с, в един глас. Е, е, трябва да сме на едно мнение тук в Европа. Очевидно не е много лесно, защото имаме различни виждания, различен подход. Някои от държавите са ориентирани повече към отбраната, други желаят, така да се каже, повече гражданско е, подход е, към гражданския сектор, но е, ще се опитаме да обединим някакси вижданията и да постигнем общ подход. Предстоят е, и преговори по бюджета. Ще започнем естествено и там да обсъждаме тези неща, а след това ще трябва да запълним всичките тези скоби, които ще е, изпъстрят е, първоначално договорения текст и ще трябва да ги запълним, да, с конкретни цифри. При всички положения на нас ни трябва един много добре премислен и ясен подход. И още нещо, е, едно предизвикателство по отношение на космическите програми. Струва ми се, че е, комисията ИТРЕ, действително, която отговаря за промишлеността, е, ще трябва е, да помисли много добре как точно през този период ще действа. Получаваме много писма от граждани и много често става дума за чисто потребителски въпроси. Е, ще търсим индивидуални е, решения, за да отговорим на очакванията и исканията на гражданите. Например, е, GPS се предлага по линия на Галилео в Сърбия комуникацията е не само да информираш, а да създаваш в рамките на истинската демокрация и геополи... от геополитическа гледна точка познания – когато е, гражданите от моята страна не са наясно, че е, ние инвестираме и че е, чрез тези инвестиции можем да предлагаме услуги, които са от тяхна полза, естествено това е позор, срамно. Още нещо. Имам много връзки и взаимозависимост между космическите програми и е, другите програми, като да кажем Зеления пакт. Космическата програма е, всъщност може да предложи е, много по-добро осъществяване на е, Зеления пакт, е, както и на програмата за цифровизация. Ние имаме космическа програма, Рискът е, че Зеления пакт или програмата за цифровите данни могат да останат само, така да се каже, едно хубаво пожелание, само лозунг, а да не придобият реални измерения и да не станат ефективни. Е, и естествено сътрудничеството е много важно. През последните години имахме специален ред по Хоризонт 2020 за космическо, за проучване на космоса. А сега вече няма такъв отделен бюджетен ред. И инвеститорите от Европейския съвет, от Европейския съюз знаят, че в крайна сметка ние желаем е, да работим е, по отношение на космоса в космически програми, но ако нямаме е, ясна регулаторна рамка, ако нямаме ясна финансова рамка и достатъчно пари, ще бъде много трудно. Ние в Европейския парламент желаем да приключим успешно преговорите по бюджета като цяло и специално по отношение на космоса, космическите програми. И като Галилео, според мен, трябва от една страна да и обединя, да обхваща отбраната, а от друга страна да обхваща и гражданския сектор. Благодаря. На господин Салини. От Реню обнови Европа има ли някой? Благодаря, господин председател. Няколко съображения по Спътниковата агенция. Благодаря на нашия докладчик, на нашия гост за изложението. Чести почитания за извършената от него работа. Агенцията вече е призната, ползва се с авторитет. Не бе така в началото. Изтича вашия мандат. В смисъл, че на 31 януари ще се оттеглите от поста си след 9 години. Е, посветена на задачата работа. Поздравявам ви за постигнатия успех. Днес Агенцията за спътникова навигация, както казвам, се ползва с признание. Има два проблема, които следва да бъдат подчертани, обаче е, трудното набиране на кадри е, и, и което, е, което е нещо нормално прискърбно в същото време, имайки предвид, че агенцията предлага интересна работа, интересни проекти и професионална кариера. И е, след това недостатъчно бюджетно обезпечаване. Това е очевидно вече от няколко години. А в същото време нарастват задачите на агенцията. Има, има известно противоречие. И агенцията очевидно трябва да се ползва с значително по-високо бюджетно обезпечаване, за да продължи работата си. Е, говорихме за 200 души списъчен състав. Е, в космическата агенция са 2500. Виждате качествената разлика. Но аз няма, няма да ги сравнявам, разбира се, двете агенции. Е, новият е, е, проект, новият документ определено поставя на дневен ред въпроса за управлението и разпределя задачите и комисията възлага задачите, осигурява финансирането, космическата агенция се занимава с научно-изследователска и развойна и спътниковата, за спътникова навигация, агенция, която се занимава с приложенията е, и, и комуникациите. И тук трябва да се обвържат, да, да общуват помежду си всички действащи лица е, е, в космическото пространство. Не можем да си позволим съперничества, боричкания между основните играчи. Нека напомним 16 милиарда бюджет, като по-католик от папата, все пак ще напомня, че ги предлага комисията, Парламентът пък предлага 16,9. Нека не забравяме, че в край на краищата не комисията, а парламентът гласува бюджета наред с а, съвета. Ме ми се струва, че можем да ги достигнем тези 6,9 за, за агенцията космическата. Там обаче все още има един текст в 26 ти член, в регламента, прочим, за космическото пространство, има едни скоби, които според мен трябва да отпаднат тези скоби. И там се говори за европейско пространство, за, за европейски правомощия. Имаме близо 50 000 души, които са заети в космическия сектор – в Европа малки и средни предприятия, големи предприятия, понякога някакси липсва обща стратегия на Европейския съюз, която да е интегрална. Нали, за космическо пространство, за климата и прочи. Е, и следователно трябва да се е, е, положи и следва принципа на европейската преференция. А между другото, съветът вече е обсъдил въпроса и предлага занижаване с 10%. Ние трябва да ги отстояваме тези 16,9, но и 16, ако го постигнем, ще бъде е, добър резултат. Благодаря ви, и благодаря на господин Салини за всички бюджетни е, съображения. Две-три съображения от моя страна края. Е, но сега да изслушаме координатора на зелените. Мистер Бенк. I would like to uh, have uh, just a short uh, discussion, maybe with a topic that is that not that much uh, being stressed. Аз бих искал да повдигна един въпрос накратко. Въпрос, който вероятно се пренебрегва, но струва ми се е все по-актуален и ще бъде важен за напред. Става въпрос за космическите отпадъци. Е, както знаем, обемът на космическите отпадъци в космическото пространство нараства и за сега няма действително ефикасен проект за решаването на проблема. С нарастването на обема повишава, нараства вероятността от сблъсъци, от които пък биха се породили нови отломки е, и отпадъци в космоса. И, и нали, е, е, геометрична става прогресията. Има ли някакви разчети, е въпросът ми. Има ли някакви прогнози за, за нарастването на този проблем? Е, някакви препоръки за решение? Понеже, е, давате си сметка, това е сериозна бъдеща заплаха за космическите ни програми. И ни би трябвало да, да бъдем по-активни. Благодаря. Социалисти и демократи, господин Зориньо. На португалски благодаря, господин председател. След като изслушах предварителните ви думи, бих искал да отдам дължимото на изключително успешната работа, е, развивана от Европейската космическа агенция, така, щото Съюзът да запази лидерските си позиции в тази област. И нашите международни партньори признават е, нашето лидерство. Нещо, което би трябвало да пазим и да отстояваме. А, и разбира се, е, е, космическата техника, и космическото пространство има своето отношение и, и, и към, е, за, за преодоляване на бедствия, на, на, на катастрофи, на, на земната повърхност. А, и тук така или иначе стигаме до въпроса за финансирането. А, е изключително важно да бъдат намерени необходимите средства да се мобилизира съветът е, на министрите, за да, да върви в ръка за ръка с Европейския парламент. Но пък трябва да се търсят и альтернативни, други източници на финансиране. И аз ви питам как гледате вие на евентуалните многостранни партньорски взаимоотношения – които е, биха способствали както за развитието на програмите като, като предмет, е, така и за намирането на допълнително е, финансиране. а, в, в, в рамките на отношенията ни с, с а, Африка, например, с АКП, а, за а, договорностите след Кутуно, А, с тези а, наши партньори има какво да направим за предотвратяване на бедствия за, и преодоляване на последиците, за а, овладяване на миграционните потоци. Не бихме ли могли да се възползваме от тези международни партньорски отношения? в това число и за по-адекватно финансиране. Благодаря от името на ИДЕ. Кой от двамата, господа, господин Кароп? Е Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към пожеланията отправени от директора. През последните месеци но се говори повече за агенцията заради проблемите с, Галилео. Но е хубаво да се види кои проблеми могат да бъдат решени може би не винаги се подчертават най-важните неща, които са необходими, за да може Европа да играе водеща роля. И затова се присъединявам към казаното от колегата Салини. И не струва ми се невероятно е, че сектор, който отбелязва огромен ръст като космическия сектор – аз е, искам да цитирам е, тук е, ограничения опит на моя регион, който е доста недоразвит и това е региона Пулия. Там всички елементи от производството могат да спечелят. В този сектор говорим за много възможности, но ми се струва, че като че ли комисията и другите институции не си дават сметка за възможностите, които предоставят този сектор. В моя регион има много екологични проблеми и космическия сектор може да ни даде възможност да преминем към по-чисто производство. Можем също така контрола, наблюдението на замърсяването на въздуха, подходът, който беше предприят от финландското председателство, беше подход основан на бюджета няма смисъл, не можем да отчитаме, не можем да отричаме постигнатото, то не е малко, е, само че е хубаво да се използват възможностите, проистичащи от връзките между Агенцията за глобалните навигационни системи и Космическата агенция. И имаме предизвикателства, които трябва да решаваме през следващите години. Много е важно на парламентът да прояви активен подход и смятам, че ние трябва да продължим да обсъждаме този въпрос. Няма смисъл да обсъждаме климатичните изменения, след като имаме възможност да предприемем нещо. Благодаря. Екаре, господин Тошановски. Благодаря, господин председател на полски. В се хотел колегови Салиним а предхазайцим. Благодаря. Бих искал да се присъединя към господин Салини и колеги в благодарността ни към изпълнителния директор господин Доридас за изключително добре свършената от него работа. Удивително при това, имайки предвид мащабите и комплексността на проект. Е, достойно е за възхищение това ваше постижение. Едва преди пет години никой не би помислил, че днес е, бихме стигнали до, до, до положението, завидното, в което се намира агенцията. Е, и аз е, смятам, че е особено важно, че агенцията днес е агенция за космически проекти. Тъй като натрупаният от нея опит е, ще бъде изключително важен за други космически проекти проекти, в това число Булсатком и Коперник. И въпросът ми в този контекст е следният. Вероятно, не е толкова прост въпросът, но а, според мен, доколкото агенцията е укрепнала вече с 200 души персонал, Тя е, е, все по-трудно намира нужните и е, тясно специализирани, високо специализирани кадри. И, и според вас, кое би било желаното, най- най-добро състояние на нещата? за кадровото обезпечаване? Колко, от колко души бихте се нуждали? Е Служити, а заровен се могу velmi zajímavě... И, и за в бъдеще, е, вие сте се захванали, е, нали, агенцията се е захванала с нали, Коперник и други значими проекти, всеки един от които е достатъчно мащабен и комплексен, за да отнеме всичките ви ресурси. И, и в тази връзка отношенията с Великобритания представят интерес и предвид напускането и на Европейския съюз. Не, че аз съм против него, даже напротив. А, но знаете, по повод на Галилео има, имаше спорове а, за участието на Великобритания след изхода аз обаче съм дълбоко убеден, че трябва да се установят някакви контакти на някакво сътрудничество с Великобритания след британския изход. Е, противното би било крайно неблагоприятно. И отново ви благодаря за отличната работа. Господин Бомбар има думата от а, е, а, е, Обединена левица. Благодаря, господин председател, господин генерален, генерален директор, за изложението и за извършената от вас работа. Въпросът ми е в духа на току-що зададеният от колегата от Зелените. Обедени сме, мисля всички тук, че програмата Галилео има стратегическо фундаментално значение и следователно въпросите за нейната сигурност и надежност – са особено важни. От друга страна обаче е на лице проблем, поне в средносрочен план, надвиснал над всички е, космически програми, а именно космическото замърсяване. По-настоящем 8 е, е, хиляди тона отпадъци, повече 40 хиляди 000 обекти в космическото пространство с размери, които биха могли е, при сблъсък да е, разрушат е, космически апарат. Освен това, всеки един такъв сблъсък поражда нови отломки и така нататък. И решението трябва да бъде трояко. Първо да се, не, не се допускат сблъсъци, е, да се очисти космическото пространство и да не се замърсява повече. Е, предполагам, че имате отношение към тези въпроси, имате какво да кажете. Е, първо, как по Галилео се работи по недопускането на сблъсъци, е, бихте ли ни казали няколко думи за евентуалните технически разрешения на въпроса за очистката? И бихме ли могли, Европейският съюз би ли могъл да стане инициатор на международна програма за очистване на околоземното космическо пространство? И, а, и накрая този въпрос за наличните космически отломки отчетен ли е при конструирането на спътниковите апарати, които се изработват за програмата Галилео. Благодаря. Благодаря ви, ако няма други. On the issue on the space in general, of course, of on your agency, uh, well, I believe that uh, we should be more ambitious. Позволете на мен да кажа няколко думи. Аз смятам, че трябва да бъдем по-амбициозни, по-целенасочени -по в космическата област. Uh, и космическите ни способности. Очевидно, че предстоящите години ще бъдат натоварени в това отношение. Аз смятам, че космическите ни програми могат да дадат отговор тук на Земята. Ако вземем Зеления пакт, декармодизацията, енергийната ефективност, и въобще е една економика, чийто двигател е, е новаторството, е, е, новаторските решения. И разбира се, въпрос за финансирането. А тук с, с основание бяха споменати нашите световни конкуренти. Колко харчат те, колко харчим ние. Космическото пространство е арена на, на конкуренцията. А, и а, тук, разбира се, аз съм за а, повишаването на, на бюджета, свръхпредлаганото от Европейската комисия. А ако се съкрати бюджета с исканите от съвета 10%, дори а, а, магистралните инициативи, като Галилео и Коперник, които са се доказали, а, е, е, биха били поставени под въпрос. Какво да кажем за нови проекти? Разбира се, е, а, а, да споменем с енергийния ефект с фонда за отбрана и, и изследователската програма Хоризонт Европа. Има възможности. Трябва, трябва да се на, на, организират средства за космически изследвания и за вашите програми. Е, уверяваме ви в нашата подкрепа. Нашата комисия е водеща по всички космически въпроси и космическа политика и ние е, ще проявяваме и за напред е, активно отношение е, към, към тези въпроси и, и диалога с всички заинтересовани страни, в това число с вашата агенция. Моля ви сега да отговорите на зададените въпроси, да, да коментирате от своя страна, ако желаете, да кажете е, всичко, което е, смятате за уместно да допълните първоначалните си думи. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се справя в рамките на дадените ми 10 минути. Няма да отговарям по-отделно на всеки от въпросите, тъй като те си приличат доста от тях. Да започнем с бюджет. Е, мнозина от вас повдигнаха този въпрос като особено значим. Е, с, с пожеланието да, да бъде направено всичко за приемане на е, бюджетното искане на комисията. Космическия бюджет се характеризира с една присъща негъвкавост. Е, нали, не можем. За Галилео са, са предвидени определен брой спътници. Не може да бъдат намалени. Е, има, има системни, технологични изисквания, е, които са неотменими. И едно съкръщаване на бюджета е, неизбежно ще е, постави под въпрос успеха на, на самата система. Е, още е, подобно бюджетно съкръщение е, би било в ущърп в крайната верига, в крайната част на веригата. Едва ли трябва да ви напомням колко важна е тя. Тъй като там е съсредоточена голяма част от новата стойност – и, и Европа трябва да вложи средства. И Агенцията за спътникова е, навигация, е, която освоява голяма част от този бюджет, е, предлага трикратно увеличение на бюджета за следващата многогодишна финансова рамка и макар да, да очакваме бюджет от около 700-750 милиона годишно за 7 годишния период, бюджет, който в сравнение с разходите, които правят Съединените щати, е, например, е, е просто несравним. Аз съм твърдо убеден, че е, бюджетът е нещо важно, не по-малко важно, разбира се, и начинът е, по който ще се освоява този бюджет. Ние наскоро подписахме съглашение с Европейската инвестиционна банка. Много са идеите, е, много са действията, инициативите, които биха могли да бъдат развивани е, по линия на, на, на малките и средни предприятия, например. Аз съм а, доволен от зададения от господин Точеновски въпрос за бюджета на самата агенция. Вярно е, е от една страна, нашето внимание е главно е сочено към програмния бюджет. Но агенцията пък от, от своя страна е поставена под сериозен финансов натиск е, издръжката на, на агенцията е, е недостатъчно добре разчетена и, и Сметната палата е, е, е, е, издаде един, един доклад на, на, на страницата и в интернет може да го намерите. Там се казва, че е, въпросната агенция като щатно разписание е средна по големина. Ако се вземе обаче бюджета, е, е, ние сме с агенция с най-голям е, бюджет. И фактически има сериозна диспропорция между персонал и бюджетно обезпечаване. Вярно е, че Галилео има отношение към много други сектори и дейности. Зеленият пакт определено е, е програма, е, област е, е значима е, за Галилео. Мога да ви дам тук допълнителна информация за въглеродните емисии, за потреблението на, на горива, на, на торове, пестициди и хербициди, е, които могат пряко да се дължат е, на е, Галилео. Що се отнася до, пак, до, до кадровото обезпечаване, нещата се подобряват. В началото беше много трудно. Все повече можем да кажем проблемът е, е управляем, е, известността ни расте, е, голям е интересът към космическите програми поначало и, и това до някъде облегчава нашата задача. Въпросите за космическите отломки, космическото замърсяване. Първо, Наистина, е, проблем, който става все по-значим. Е, може би е, сте чули за това, че се предвижда изстрелването на повече от на комплекс от повече от хиляда спътник. Ам, така че. Но що се отнася до Галилео, положението е относително добро тъй като а, Галилео е на средна орбита, около 22 000 км от земната повърхност, а нали, не по-скоро сравнително висока, извинете, орбита на нашите спътници, така че проблемът за нас не е толкова сериозен, а управлението на, на, на тази заплаха днес а, ние а, е, за това разчитаме на наблюдателна система, е, обезпечавана най-вече от Съединените щати. Е, наблюдават се отломките и е, е възможно при риск от сблъсък спътникът да бъде изведен на безопасна орбит, Но Въпросът е важен. Европа трябва да, да се снабди с способност да управлява този проблем. А, има програми за управление на движението а, а, в космическото пространство, за а, наблюдение и проследяване на, на космическите апарати в орбита. А, Европа е, наистина работи, за да, за да бъде в състояние да управлява този нарастващ проблем. Друг въпрос за альтернативни е, свръхевропейския свръх европейския бюджет е, източници на финансиране. Наистина актуален въпрос. Обичайният ми отговор е, че благодарение на Галилео и Егнос Европа е, изгражда инфраструктура, като магистрала. Е, и е, очаква тази инфраструктура, тази магистрала да стимулира инвестиции вече в отделни економически отрасли. Има обаче възможности за обединяване усилията на частния и държавния сектор, особено в края на стойностната верига, могат да бъдат създадени центрове за върхови постижения, е, така че е, да бъдат включени в космическите разработки всички държави членки, да бъдат опозотворени капиталовложенията на национално равнище и е, в самото производство. Например, вместо 3-4 е, страни да влагат по-отделно средства в прецизното земеделие, бихме могли да разчитаме на една-две водещи фирми, а, други една-две да работят по автоматичните автономните автомобили, друга една такава група държави членки да работят по железопътната сигнализация, че значи има наистина възможност да се рационализират партньорските отношения и да бъде привлечен в по-голяма степен частният сектор. И още нещо накрая за британския изход много прискърбно е всичко това. напускането на Великобритания. И особено за Галилео и Егнос, понеже Великобритания бе един от големите водещи партньори в тази програма. For the commission, but what I I can, I can say to answer to this question is that I would really welcome, I would really... А и аз какво? Аз бих приветствал, очаквал е, с интерес, с погодба, каквато днес имаме с страни като Швейцария или Норвегия, е, тези нечленуващи в Съюза страни, е, участват с, с своя дял от БВП. Е, в космическата програма на Европейския съюз и имат съответния достъп. Сега, когато говорим за сигурността, трябва да бъде намерена конкретна договореност, но според мен е, е, това е възможно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дезгорида, за това, че се озвахте нашата покана, за, за нещата, които ни казахте. Благодаря на колегите които се включиха в този важен разговор. Размяната на мнение с другите агенции ще продължи. Все още не сме насрочили дата за космическата агенция, но, но колко се може по-скоро, когато генералният директор на космическата агенция е свободен, ще се срещнем и с него. Така, с това приключва сутрешното ни заседание. Но моля да, да не забравяте, че обедната почивка е с един час по-кратка, тъй като в 11.30 ще имаме размяна на мнение с госпожа Вестагер, заместник-председател на Европейската комисия. Благодаря.